pořadu jsou čtyři. Имаме четири проекта резолюции за Лаос и Виетнам. Ще дам а, от началото думата на авторите на резолюцията, госпожа Вероник де Кайзер. Ще... Благодаря, господин председател. Имаме още един път спешна тема за Виетнам и Лаос много сме обезпокоени. От 2006 година Виетнам беше изваден от черния списък на САЩ за нарушение на правата на човека. Но аз не... Ще ви кажа само за един случай, който за мен има символно значение. Това е за господа Трайн тайн Тайн писателка, блогерка, журналистка, активистка, която днес е в затвора поради това, че защитава свободата на изявите. Тя е диабетичка, здравето е разклатено, боим се за нейния живот и искаме не само да й бъдат оказани необходимите здравни грижи в затвора, но да бъде освободена незабавно. Много обичаме Виетнам. Виетнам е голяма страна, той ще бъде председател на АСЕАН от 2010 година и смятаме, че е необходимо да, да, да действа повече в съгласие с международните правни норми. Това ще бъде само в полза на самия Виетнам. Думата има Томас Ман. Две минути. Ситуацията във връзка с правата на човека във Виетнам е тревожна. Религиозното преследване на е, християни и будисти е, е ежедневие. Е, хората се наблюдават, е, всички критици на режима е, са сплашени или най-малкото се правят такива опити. Атакуват ги, а полицията гледа без да се намесва. Непрекъснато се, срещ... се сблъскваме с случаи на нападения и е, нарушаване на правата на човека. Стотици са причините да се настоява за промени в това отношение, тъй като Виетнам през следващата година ще поеме ръководството на АСЕАН. През март в Лаос, където нещата са също така сериозни, 100 души, които мирно демонстрираха, бяха брутално смазани от полицията. От дълги години Лаос се управлява от една единствена партия и беженците от общността МОН, които живеят сега в Тайланд, в беженски лагери, не получават достатъчно грижи, не получават хуманитарна помощ, не получават е, медицинско, медицински грижи и на практика тези хора са принудени отново да се връщат в Лаос. Ние призоваваме комисията и съвета да ни информират съвсем точно какви са споразуменията сключени с двете страни и техните правителства за спазване на правата на човека и какво възнамеряват съветът и комисията да предприемат във връзка с треважните събития във Виетнам и Лаос. Госпожа Халтала. Държавите от АСЕАН са създали едно регионално бюро за разглеждане на въпросите, свързани с правата на човека. Наистина има много тревожни случаи на малтретиране, на упражняване на насилие. Ситуацията в Виетнам става все по-тревожна, все по-обезпокоителна. Повече от 300 монаси и монахини от е, редица манастири е, в последните месеци бяха нападнати, бяха тормозени. Има препоръки на съвета за правата на човека да се изпрати делегация на ОНЕ, наблюдателна мисия, която да провери каква е ситуацията на място. Да чуем сега ораторите от отделните политически групи. Кристиан Преда. Всичко това показва, че Виетнам продължава да нарушава правата на човека. А Лаос е страна, където има военна диктатура. И, а, разбира се, протестиращите студенти и а, професори продължават да бъдат а, в тайни, задържани в тайни затвори. Всички, които участваха в тази а, манифестация, са преследвани. Просто там не се зачита международното право по отношение на правата на човека. Исканията за уважаване на религиозната свобода също така не са зачитани. Ние следим внимателно положението с правата на човека. Трябва да се направи необходимото за сегашното положение да се промени. Благодаря, госпожа Герингер де Едингер. Една минута. Благодаря, господин председател. Европейският съюз договаря ново споразумение за партньорство и сътрудничество с Виетнам. И в това споразумение трябва да се включи клауза за правата на човек. Положението в Виетнам е изключително обезпокоително, особено ако прочетем какво се случва с потребителите на интернет или авторите на блогове. Целта на интернет да е да има свободна размяна на мнения, но а, областите, които се разглеждат като чувствителни, като демокрацията и правата на човека, са забранени в интернет. Председателят, моля, говорете малко по-бавно, за да могат преводачите да работят госпожа Даденберг, ще се опитам. Има само една минута, а тя е кратка. Правилата за блоговете в интернет изискват съдържанието им да е само за личния, частния живот. Блогарите, които пишат за политиката, се арестуват. И това се вижда от всички потребители на интернет по целия свят. Трябва да се предприеме нещо. Именно затова аз смятам, че нашето ново споразумение за сътрудничество трябва да включва задължителна класа за правата на човек. Благодаря господин Ван Бален от името на либералите една минута. Господин председател, групата АОД е на мнение, че Лаос и Виетнам не са никакви демокрации. Човешките права и религиозните права там не се зачитат. Така че ние изцяло подкрепяме резолюцията и искаме съветът и комисията да действа съответно, действат съответно. Благодаря. I thank you very much. Благодаря. И аз сега господин Легутко. Panie przewodniczący, jeszcze raz chciałbym podkreślić. Господин председател, искам още един път да подчертая колко драматично е положението на християните в Виетнам. И в двете страни, Виетнам и Лаос, тоталитарната държавна система потиска християните. Това е програмата на управляващата комунистическа партия, която третира християните като агенти на западния империализъм. Те са а, обект на изтезания, конфискации, заплахи, биват затварени в психиатрични болници. Всичко това е неприемливо. Трябва да направим нещо, за да сложи край а, на подобно отношение към християните. Благодаря, господин Легутко. А сега госпожа Рита Корова. Господин председател, през септември Лаос направи една много голяма стъпка напред е, и подобри като цяло е, ситуацията е, във връзка с правата на човека. Подписан беше Международния пакт за граждански и политически права и това е все пак една гаранция за спазване на основните права. Естествено, че е необходима повече политическа воля и ние би трябвало да направим нещо, за да стане това. Студентите, които преди години бяха арестувани, все още са в затвора заради студентските бунтове. Наскоро имаше мирни демонстрации, участници бяха отново арестувани. Националното законодателство трябва естествено да бъде приспособено, адаптирано към международно-правните норми във връзка с правата на човека. Трябва да се установи един демократичен ред и това вече ще допринесе за спазване, по-добро спазване на правата на човека. Марк Тарабела. А, радвах се, когато през 2006, 2006 година а, а, имаше едно отваряне към а, Виетнам. А, обаче две години а, поетите ангажименти не са изпълнени, положението не върви а, към подобряване, продължават арестите примерно на буддийски монаси и така нататък. А, кога, а, въпреки това, аз приветствам техните усилия в областта на образованието, здравеопазването и така нататък. Обаче те трябва да разберат колко важни са човешките права, като бъдеш председател на СЕАН. Бъдещото правителството трябва също да се присъедини към международните пактове по отношение на човешките права, като те бъдат зачитани напълно, включително и правото на изява и на събрания трябва да бъдат освободени всички ония, които са забравени от, на 2 ноември 2009 година по време на мирните а, демонстрации, както и ония, които бяха арестувани през октомври. Благодаря. Рихард Чернецки. Благодаря, господин председател. Дами и господа, в Европейския парламент вече сме говорили, вече сме говорили за Виетнам и по-конкретно за преследването на будистите там. Обсъждахме това по време на предходния мандат на парламента, но днес отново говорим по този въпрос. Отново има нарушение на свободата на вероисповеданията. Изглежда, че и в двете страни, за които говорим днес, тези неща се случват всеки ден. Моята страна е изключително е, чувствителна по отношение на правата на човека и именно заради това дължа, държа да се изкажа. Не само като политик, но и като блогър, който е известен с блога си в Польша. Искам да протестирам срещу преследването на блогърите във Виетнам. Те трябва да бъдат защитени. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за изказване за стигане на ръка. Господин Мауро, имате една минута. Благодаря, господин председател. Преследването, дискриминацията поради религиозни съображения – са недопустими, но това в Виетнам е вече редовна практика от 15 години. Катедралата в Билонг, ако си спомняте, беше разрушена, защото трябваше да се изгради точно на това място паркинг булдозер отнесе статуята на Дева Мария от едно гробище. Да, така се действа там. Свещениците се заплашват жертвите изведнъж се представят за престъпници и за извършители и всеки, който си позволи да критикува партията, всеки, който е, отговаря на наименованието дисидент, е, е, няма спокойствие, той се преследва. Християните също. Господин председател, религиозната свобода не е нещо, което властимащите дават на хората. Това е нещо, на което всеки има изконно право. Благодаря ви. Следващият оратор е една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва е, да приветстваме всички дебати, е, свързани с нарушенията на правата на човека и трябва да се опитаме да защитаваме всички хора по целия свят, е, когато правата им са засегнати. Но когато говорим за този тип случаи, трябва да сме изключително внимателни, особено когато става дума за страни, в които се потъпкват човешките права и най-вече правото на вероисповедание. Трябва всички ние да имаме свобода е, да изберем вероисповеданието, което искаме да изповядваме. И за това трябва да осъдим режимите, които нарушават тези права. Тук в Европа географски сме разположени на един континент, който винаги трябва да представлява пример за зачитане на правата на човек. Разбира се, е, различните случаи са несравними, но много се притеснявам е, от някои решения на съда е, за правата на човека в Страсбург, по отношение на случващото се в Италия, защото решението на съда създава много обезпокоителен прецедент. Винаги трябва да сме на линия и в предните редици, когато се борим за правата на човека и да защитаваме всички. Благодаря. Чарл Станък. Господин председател, Виетнам и Лаос, а са, заедно с Куба и е, Китайската народна република са последните примери за еднопартийна комунистическа диктатура, където са забранени интернет блоговете и практикуването на а, религиите. В Виетнам буддийските а, монаси и католиците а, биват малтретирани, в Лаос а, мнозина са преследвани и бягат в Тайланд. С всичката добра воля на света и въпреки международните ангажименти, въпреки търговските споразумения, комунистическите диктатури никога няма да се превърнат в либерални демокрации. Благодаря. Сега комисарът Дехухт. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо да се спре на Лаос. Комисията смята, че през последните години има значително подобрение в общата политическа ситуация в Лаос и е съгласна с Европейския парламент, че ратификацията от страна на Лаос на Международната конвенция за граждански и политически свобода е, е, права е важна е, стъпка по отношение на зачитането е, на е, свободата на словото и медиите. Приветстваме също и мерките против корупцията. През април правителството на Лаос е, одобри закон, който дава е, свобода на сдържаването за неправителствените организации. Това е много важна крачка напред. Позволява на гражданските организации да участват в развитието на страната но се безпокоим изключително много за политическите затворници. Трима задържани са споменати в резолюцията и господин Кьоча се твърди, че е бил освободен още през 2002 година. Други двама граждани които са задържани заедно с него, се чита, че са били <clears throat> извинете, все още не са освободени. Няколко 500 демонстратори, е, демонстранти през 2009 година се твърди, че са били задълж... задържани, но е, не можахме да потвърдим тази информация. 150 е, души са задържани в Нонкай и е необходимо да се вземат спешни мерки от страна на правителството на Лаос по този въпрос. Що се отнася до други лаосци от народността Мон, намиращи се в лагера Хайнам Као, те трябва да имат възможност да подадат молба за, за обежище. Що се отнася до Виетнам, последните арести и съдебни дела срещу мирно настроени блогъри и е, мерките срещу буддийското обединение, атаките срещу манастирите са изключително сериозни нарушения. Призоваваме Виетнам да освободи всички задържани И по-конкретно, Тран Кай Транто, Нген Ван Ли и други, които са задължа... задържани, защото са изразили свободното си мнение. Трябва страната да се управлява по възможно най-мирен начин, особено сега, когато има економическа криза. Именно заради това настояваме Лаос да спази всички изисквания на Международната конференция, е, конвенция за гражданските и политическите права. И настояваме тези ангажименти да бъдат изпълнени. А, е, ние също ще изпълним своите ангажименти, но само ако а, е, има отклик от страна на Виетнам. Благодаря, господин комисар. С това приключихме работата по тази точка. Дневния ред гласуването ще се проведе в края на този дебат. Преминаваме към петте проекти резолюции за Китай, що се отнася до правата на младсинствата и смъртното наказание. Давам думата на госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Моята група оттегли